So. Ich darf und сега откривам нашето заседание тази сутрин. Закъсняхме с 10 минути, защото между срещата на координаторите и откритото ни заседание трябваше да бъде настроена системата за предаване по а, интернет. Сега поздравявам всички с добре дошли. и Започваме. Дневният ни ред е каратък. Имате ли някакви предложения, свързани с дневния ред, колега? Нямате. Добре. Сега започвам с съобщенията на председателя. Накратко ще ви представя обсъжданото по време на срещата на координаторите – Вчера приключиха успешно преговорите по а, нашата а, работа и а, ако до следващия вторник няма технически проблеми, можем а, да гласуваме. Мандатът ни свършва на 8 декември до тогава трябва да представим заключителния си доклад и окончателното гласуване с препоръките на парламентарните групи е планирано за пленарната сесия през декември. Така че точка първа гласуваме другата седмица. Секретарията каза, че измененията и списъците за гласуване ще бъдат изпратени още тази седмица до всички членове на комисията така че всеки да може да се запознае с всички многобройни изменения и всички а, лични желания, които има в връзка с а, гласуването до следващия вторник. На второ място, в третата седмица на декември ще направим изслушване и последна среща на координаторите. Каква е целта на изслушването? Да обсъдим още веднъж публично всички случаи. Азербайджан, Словения, Словенския парламент взе официално решение единодушно да се започне такова разследване за изпиране на първи. Имаше други такива случаи. Вчера разбрахме, че а, има начало на разследвания в а, Португалия срещу бивши членове на правителството. А, по отношение на а, досиетата Панама, очакваме информация от журналисти, защото нямаме достъп до всички документи, които са тяхно достояние. В края на пленарното заседание ще представим допълнителната информация, която е поступила след приключването на нашия доклад, така че до третата седмица на декември ще имаме възможност да обсъждаме последващите мерки по отношение на законодателството. Комисиите Либе и ЕКОН имат правомощия по отношение на междуинституционалното споразумение. Правомощията са на политическите групи. Във връзка с изводи възможностите а, за правомощията на анкетните комисии а, ще вземе решение парламентът като цяло. Нашите, а, всички тези изводи ще бъдат подготвени от името на целия парламент. Днес се състои последното ни заседание, който председател Фабио Демази е сред нас Благодарим му за активното участие. Не винаги бяхме на едно и също мнение, но работихме конструктивно заедно. Пожелавам му всичко най-добро за неговата бъдеща дейност като член на Германския Бундестаг. И го поздравяваме. Сега връщаме се към дневния ни ред. Ще разгледаме измененията към а, двата доклада. И сега давам думата на Епе Кофорт. Много благодаря, господин председател. От името на докладчиците, Питър, за съжаление, не може да присъства днес. Искам да благодаря за всички 150 изменения, които 450 изменения към нашия доклад. Разгледахме всички много внимателно имаше много добри предложения за изменения, които подобриха нашата работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Те бяха много активни при изготвянето на проекто доклада и на проекто измененията. Срещнахме се няколко пъти с докладчиците в Сянка. Последната беше вчера, последната среща беше вчера, заседавахме 3 часа, така че а, успяхме да приключим работата си и имаме компромисни предложения, с които включихме всички а, аргументи в а, нашия доклад. Е, и благодарим на всички, които участваха в работата ни. Сега, без да се спирам на подробности, е, за нас и за мен като докладчик беше ясно, че нашата работа да е, разкриваме случаи на изпиране на пари, избягване на данъци, данъчни измами е много важно. А, също така стана ясно, че непрекъснато а, стават известни нови случаи. Смятам, че нашата комисия се справи чудесно с изслушванията, мисиите и работата ни като цяло. несъмнено трябва да поддържаме натиска, за да предотвратяваме в бъдеще такива случаи. На 7 декември ще обсъждаме доклада в пленарна зала ще подчертаем колко е важна нашата работа. Това трябва да бъде ясно и на Европейската комисия. Сега няма да говоря повече. Ще слушам внимателно коментарите на моите колеги. Ще се радвам на по-нататъчно сътрудничество, както в тази комисия, така и в другите комисии в бъдеще. Много благодаря, Епе. Съдокладчикът а, а, не може да присъства тук, а, защото е ангажиран в а, а, родната си страна Чехия. Сега имам въпрос. А, когато работихме върху компромисните изменения, успяхме да включим всички ваши изменения в компромисните предложения. Така че Накрая, когато гласуваме за компромисните изменения, ще можем да предложим списък за гласуване 667 изменения и някъде над 383 общо изменения и компромисни предложения бяха направени. Компромисни предложения има към всеки параграф. На места запазихме оригиналния текст, но едва след като постигнахме съгласие с докладчиците в Сянка. Така че разгледахме всички компромисни предложения от политическа гледна точка и всички изменения, които бяха предложени, е, успяхме да включим. За нас беше важно, когато пишем доклад е, за анкетна комисия, това не е доклад по собствена инициатива. Така че искахме да имаме широка подкрепа за всичко, което а, е, записваме в доклада. И е изключително важно да разпространим а, нашия доклад, нашите заключения. А по отношение на препоръките, разгледахме всички от тях също. Няма да мога да се спра в подробности на всички, но смятам, че намерихме добри компромиси за всички основни въпроси, които разгледахме. Много благодаря. Сега давам думата на Людек Нидермайер, първият докладчик в сянка от името на НП. Много благодаря. Искам да благодаря не само на моите колеги, а на секретарията и на сътрудниците на всички политически групи. Сега ще се спра на един много важен въпрос, важен за економиката и за фискалното положение, за обществото, свързан с данъчните въпроси и създава впечатление у гражданите за несправедливост. Смятаме, че парламентът може да се гордее с работата, която е свършил през последните 2-3 години. Досиетата Панама се различават от така наречената афера Лукс Ликс. Те покриват голям период от време, в който имаше много данъчни изменения по цял свят. Те са и много по-широко спектърни ролята на неевропейски държави е много по-силна. И а, те като че ли са се застъпвали за всички погрешни практики, срещу които ние се борим. Когато говорим за изпиране на пари, онова, което научихме от досиетата Панама, а, е, че много правителства а, са позволили, са допуснали достъпа на корумпирани политици до а, фондове, с които те са злоупотребили. А, ние имаме предложение как да се промени това положение, а, но нашата комисия всъщност събра много информация, натрупа доста познания, от които трябва да се възползваме не само ние като парламент, а и цялото общество. как процедирахме? знаете, че разполагахме с малко време, но успяхме да се справим. Имахме обща цел по време на заседанията на докладчите в Сянка се разбрахме, че искаме да напишем доклад, който да бъде а, вдъхновение, така да се каже, за всички и мисля, че се справихме. Имахме политическо а, а, съгласие, а, имахме разногласия по формулировките. А, по време на срещите ни а, Стана ясно, че сме на едно и също мнение и успяхме също така да постигнем добри силни формулировки, около които се обединихме всички. Същото въжи и за компромисните изменения, с които предлагаме реалистични решения. Ще се спра сега на няколко от тях, които ми се струват важни. Трябва да различаваме незаконните практики, а, например, и от тези практики, които са законни, но нечестни, а, към тях трябва да се подхожда по различен начин за онези, които са законни, трябва да променим законодателството, да разгледаме къде законите работят добре и къде трябва да се изменят не, аз самият не се застъпвам за нови закони и нови институции на всяка цена, но трябва да направим така, че законите да работят добре. и където има вратички, те трябва да бъдат премахнати. мисля, че трябва да се стремим на всяка цена към подобрение и да изискваме от всички да спазват кодекса за поведение. И трябва да се борим срещу корените, а не срещу симптомите. Трябва да се опитваме да подобряваме тази, да подобряваме нашата работа, също така трябва да търсим широка подкрепа от членовете на парламента. Секретарията, докладчиците в Сянка и нашите екипи направиха всичко по силите си. аз гарантирам това за нашата политическа група. Във всеки случай надявам се да спазим сроковете за гласуването в комисията и в пленарна зала. Благодаря на колегата Лудек Нидермайер. Ще подчертая а, специално нещо важно, а именно, а, че трябва да различаваме тълкуването на законодателното, на данъчното законодателство и заобикалянето. А, казахме, че а, така нареченото агресивно данъчно планиране е а, законна, но нежелана практика, която трябва да бъде а, премахната също така. Сега давам думата на социал-демократите. Евелин Регнер има думата. Заповядайте. Благодаря, първо да благодаря на докладчиците, благодаря на екипа докладчиците в Сянка, които се запознаха с материята и участваха в работата. Ще се спра само на три точки от многото възможни като полука от нашата работа. Първо, не е нужно да напускаме изобщо е, Европейския съюз, за да се срещнем с е, всякакви видове измами, е, фирми, почтенски кути, практики на избягване на данъци и така нататък. Второ, без помощта на банки, консултантски дружества не биха били възможни всички тези случаи на избягване. Смятам, че трябва успешно а, както да променим а, действащото законодателство, така и много по-сериозно да следим дали се изпълняват а, действащите закони. А, Имаме 172 изменения, които целяха подобряването на доклада и ако се върна на отделните точки, фирмите почтенски коти има всякакви конструкции и много работа за нас. И тук комисията ЕКОН също е призована да работи върху дружественото право, а, което трябва да бъде изменено а, така наречените цифрови фирми трябва да бъдат а, дефинирани, за да не могат а, мултинационалните компании в а, а, цифровата област а, също да не могат а, да избягват а, данъци. А, това стана ясно и при прегледите на досиетата Панама. И накрая трябва да има списък а, за всички, които не спазват законодателството в областта на данъчното облагане, а, трябва да противодействаме не само на измамите в а, трети държави, трябва да погледнем какво се случва на територията на Европейския съюз. А, мисля, че а, имаме доста работа. Ясно е, че не е лесно да се вгледаме в собствените си грешки, но смятам, че трябва това да бъде упоменато в нашия доклад. И накрая, за да се постигне повече данъчна справедливост, тук а, имаме нужда от подкрепата както на съвета, така и на господин Юнкер. На моите колеги от консервативния спектър ще кажа, че Знаете, че а, милиарди данъци ни липсват и не можем да ги съберем а, в рамките на Европейския съюз. И мисля, че не само а, трябва да работим под прикритие, така да се каже, а, а, да излезем а, и ние а, на сцената. А, мисля, че е, часът е не 12 без 5, а 12 и 10, ако мога така да кажа. И е абсолютно крайно време, както да действаме, така и да постигнем конкретни резултати, за да може темата е, справедливост в е, данъчното облагане да донесе повече доволство, удовлетворение на всички. Благодаря на госпожа Регнер. Споменахте НДП. Не знам защо ги определяте като консервативни. Не виждам да сме на различно мнение по темите, които вие споменахте. Сега от името на ЕКАРЕ колегата Джамбаски бива заместен от заместник председателката Пирко Рон Лернер. Коллегоille, virkamiehille ja kaikille благодаря. Искам да благодаря на колегите, на всички, които участваха в изготвянето на този доклад. Работихме чудесно заедно. Много е хубаво, че достигнахме вече до финалната права. Сега трябва да се уверим, че с нея ще поставим ново начало, началото на дългосрочна работа, която ще приключи с определени практики. Искам да подчертая някои основни моменти а, въпреки, че а, а, получихме над 700 изменения, а, свършихме добра работа. И имаше две категории, а, категории а, по-дребни и такива, които бяха по-значителни. А, а, дори малките все пак а, се оказаха доста полезни за да подобрим текста. Има няколко много полезни неща, свързани с изпирането на пари, с посредниците. А, имаше също така и посочени проблеми и предложени реформи, свързани с сътрудничеството между различните държави, членки и институциите. А, смятам, че доклада на комисията ПАНА ще бъде една добра отправна точка и за в бъдеще. За това важно е да бъдем много точни, много изчерпателни по а, ключовите въпроси, засегнати в доклада. Дори и това да означава а, малко повече работа. Колкото до новите инициативи, които а, се предлагат в проекта проекто измененията, седем от тях подчертават колко е важно да се съгласуват европейските търговски и данъчни политики. Много пъти съм го повтаряла, не вършим достатъчно в тази област. Важно е също така да се обърне внимание на данъчното планиране в Европейския съюз. Трябва да обърнем внимание и на а, ситито в Лондон, което е а, а, едно значително данъчно убежище. Сит, а, сегашната ситуация не бива да продължава. Много важно е също така да гарантираме а, наличието на много ясен план за работата на нашата комисия за в бъдеще, за да може да има по-трайни резултати. Важно е също така да подчертаем, кои са реалистичните резултати, които очакваме и какво можем да направим в рамките на това десетилетие още, преди да начакаме следващото. В крайна сметка, целият ни дневен ред, а, свързан с а, данъчни убеждища и данъчни а, измами, а, трябва да бъде амбициозен. Не бива да почиваме само на това, което смятаме, че е възможно да се направи. Например, а, можем да. А, а Работим повече с проблема, свързан с а, аудиторските компании, които също така съветват дружествата а, за данъчните им а, стратегии, което не е редно. Като цяло доклада е чудесна отправна точка. Надявам се измененията да бъдат а, включени в него. Аз лично съм направила 33 а, изменения, предложения за изменения. Те са по различни а, аспекти на доклада. Някои са по формулирането, други са свързани с нови инициативи, които ще ни помогнат да си свършим по-добре работата. Ще подчертая само някои. На първо място, необходимо е да дефинираме какво означава откриване на данъци, избягване на данъци, данъчна измама. Трябва да се погрижим за разследващите журналисти и за тяхната защита. Също така и за съдебните дела, които се използват за възмездие. В сътрудничество с моите колеги ние също така засегнахме темата за съгласуване на данъчните и търговски политики. Едно от най-известните пособия за нарушаване на законодателството е свързано с данъчните юрисдикции и а, трябва да предотвратим по-нататъчното възползване. Когато а, стане дума за Европейската инвестиционна банка и Европейската а, банка за а, развитие, трябва също така да, да видим как те формират своите политики. Европейския а, съюз трябва също така да а, създаде прозрачни онлайн регистри, свързани с данъчните политики. А, трябва да има повече обмен на информация. А, тя е налична в различните държави членки, но не е налична за всички, което прави борбата с а, данъчните измами трудно. Благодаря. Честно. Благодаря. Сега от името на Алла. Сега от името на Алде дам думата на Тунде Луис. Е Благодаря. А, всеки път се по-добре произнасяте фамилията ми. А, уча се, надявам се до края на мандата да вече да се справям по-добре. Hemos aprendido muchísimo en, en estos meses. Предстои да приключим нашата работа, но всъщност тя ще продължи, защото има още много което да направим. Когато се седавахме с координаторите, стана дума за това как продължаваме от тук нататък. Какви ще бъдат последващите действия след този доклад? Толкова работа сме свършили, толкова експертиза събрахме. Наистина трябва а, тя да продължи да бъде използвана секретарията и средокладчиците наистина свършиха отлична работа. Съвсем накратко няколко констатации от моя страна. На първо място трябва да приключим с данъчните амнистии. Те са стимул за хората да нарушават закона. Стои проблема и с липсата на санкции. От данъчна гледна точка разпоредбите твърде често се нарушават какво можем да направим по този въпрос. Има и трети страни, които са високо рискови. В това отношение трябва да се справим с този проблем, както и с онези а, юрисдикции, които не оказват съдействие. Необходимо е да сме в състояние да а, проследим а, прилагането а, на директивата за борба с изпирането на парите за тази цел ще ни трябват и инвестиции, които а, ще се отползва за всички. Трябва да имаме задължителен обмен на информация. Няма как иначе да се борим ефективно с а, укриването и, и, на данъци и изпирането на пари. Свидетели сме били на много а, ефективни а, системи, а, които работят именно в тази насока. Ние имаме механизми, които се опитат да ги възпрат, но те са слаби. Системата на доверените лица и тръстовете също е много важна а, по отношение на укриването на данъци и избягването на данъци. В а, тази комисия, а, в съвета, непрекъснато се пречи на работата на АВКО тъй като а, са ни необходими повече правомощия за разследване. Трябва да се изправим с тези проблеми, защото сме наясно, че те съществуват. Не сме единствените, хората отвън също знаят за тях. Всички виждаме вратичките в закона и какви са слабостите в законодателството. Тези скандали а, излизат в медиите и са публично достояние. Трябва да си върнем доверието на гражданите. В противен случай а, това би означавало провал, провал на нашата работа и разваля на обществения договор с гражданите. А, много интересни изменения бяха предложени. Надявам се искрено, че а, те ще са полезни, за да се изглади текста. Има обаче и още нещо. Трябват ни надежни статистики. Не разполагаме с такива. Те са свързани с избягването на данъци и проблемите в местните економики като резултат. Обсъждали сме вече тази тема в нашата комисия. Съществува а, анонимност а, в съвета по отношение на, а, на тези въпроси, но това пречи на нашата работа и нашите усилия. Думите трябва да а, наистина а, да се превърнат в действия и това да е ясно в общественото пространство. Може би един нов център за координация на данъчните политики в Европейския съюз би помогнал. Но има технически проблеми с координация на различните нива. Има а, много несъответствия а, в а, съвместимостта на тези различни системи. Може би има нужда също така да се направи нещо и за обществените договори, за публични услуги, защото там също доста често има нарушения. Смятам, че трябва да се създаде независима агенция, която а, да изследва всички тези въпроси. Благодаря. Все още имаме доста работа. Е, Благодаря на колегата. Сега Давам думата на Обединената левица и давам думата на Фабио Демази. Много благодаря, господин председател. Искам да използвам възможността да благодаря на председателя, на вице-председателя, на докладчиците, секретарията и екипите на политическите групи за приятното сътрудничество, въпреки че имахме политически различия. Личните ни взаимоотношения бяха много добри и за това малко съжалявам, че трябва да напусне Европейския парламент когато дойдох в Европейския парламент, се развихи скандала LuxLeaks, след което дойдоха досиетата Панама и мога да се обзаложа, че преди края на мандата на Европейския парламент ще има други разкрития, свързани с данъци, и ако това не се случи, ще почерпя всички спържени картовки на площад в лъже отвъд а, шегата, смятам, че трябва винаги да се стремим с работата си да посочваме недостатъци в законодателството и да се опитваме да ги отстраним. В а, рамките на бъдещата си дейност като член на Бундестага ще се опитвам а, да така да потиквам моите колеги от всички политически а, групи от целия спектър а, да се а, прилагат нещата, които ние тук сме разработили. А, мисля, че трябва да се опитваме а, като последица от а, това да се опитваме да действаме в посока превентивни мерки и винаги когато има участие на на фирми, на консултанти, на аудитори да предотвратяваме тази работа и когато стават известни такива случаи в Германия те да бъдат проверявани от службата Бафин, финансовото разследване. А, ако такива случаи са възможни, то означава, че трябва да се променят законите, за да бъдат мерките и санкциите по-строги господин Нидермайер вече спомена, че дори и дипломати в рамките на протокола да споменават, че има не. А, има слабости в а, а, данъчната област, а, в комисията а, а, такс и за това а, искам да кажа, че а, за нас а, мярката за неотклонение ще бъде да не, а, да не допускаме а, да отстъпваме зад а, а, резултатите на работата на комисията по данъчни въпроси. В рамките на компромисите сме записали, че нулевия компромис. Нулевото данъчно облагане е нещо, срещу което трябва да се борим, но а, не говорим за данъчни обежища в рамките на Европейския съюз. А, знаем, че имаше лобистка дейност а, а, за по-малко корпоративни данъци. Ние се опитвахме да противодействаме към това. Самите, самите наши, наша група направи проучване, възложи го на Ришард Мърфи и ние смятаме, че Одитните дружества трябва да имат европейски лиценз за извършване на своята дейност. Самият аз съжалявам, че лобистки организации успяха да прокарат своето мнение, което намери място и в нашия доклад. След всички скандали, на които сме свидетели, трябва а, да прилагаме по-добре правомощията на Европейския парламент, за да защитим не на последно място репутацията си. И смятам, че ни е нужна постоянна данъчна комисия. Казах, че мога да се обзаложа, че ще има други разкрития. А, трябва да можем да призоваваме свидетели, а, да имаме неограничен достъп до документи и онези, които не ни сътрудничат, Катърпилър и други дружества, трябва да бъдат подведени под отговорност. В противен случай, ако липсват санкции, ще бъдем поставени в неизгодна позиция, ще станем за смях, така да се каже мога да ви обещая, че от Германия ще продължа да следя дейността на Европейския парламент внимателно. Много благодаря, колега. Вие споменахте нулевото данъчно облагане. Това е спорен въпрос и в рамките на Европейския съюз. 35 юрисдикции съществуват извън Европейския съюз те работят в рамките на времени преходни разпоредби. Аз самият бих подал официално искане това да бъде променено. Председателят на комисията Юнкер каза, че а, в Европейския съюз няма данъчни обежища. Това не отговаря на резултатите от нашата работа а, и е, положението трябва да се промени. Сега давам думата на госпожа Моли Скот Като. Много благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към другите докладчици в Сянка и да благодаря за отличната работа свършена. Сега това обикновено се приема като формалност, но всъщност тук наистина е важно, защото ние а, се справихме с, с нещо, което изглеждаше невъзможно като като срокове. Качеството на работа наистина е много добро. Имаме препоръки, имаме голямо мнозинство и пълна подкрепа практически за този доклад. Ние се опитваме да представим граждан, да представляваме гражданите на Европа, които са скандализирани от това, което става. Ние трябва да им покажем, че сме обединени, представлявайки. Ние знаем каква е работата на комисията, знаем, че а, а, проблема е в съвета, който се предполага, че ще защитава същите европейски граждани, които ние защитаваме и това ни вреди и на нас. Надявам се, че ще можем да застанем а, заедно а, и да се противопоставим на съвета, за да можем да предприемем мерките, които ще доведат до борбата срещу данъчните измами. Много важно е нашите препоръки да бъдат ясни, за да могат да бъдат успешно приложени. Наша отговорност е да покажем напредъка, да, е, дадем ясни препоръки. Тогава вече ще можем да изградим отново доверието на гражданите тогава, когато демокрацията е поставена под натиск, гражданите трябва да видят, че ние служим на тях. Очевидно не се съгласяваме по всичко. Аз ще е, покажа някои точки, които са много важни са зелените <clears throat> в доклада. Дейностите, които са а, нарушаване на третата директива по, за борба с прането на пари, а, а, няма пълна последователност и прилагане на тази директива. Ние бихме искали това да се премахне и всички закони за борба срещу прането на пари да, да влязат в сила. Също така, а, посочването с пръст като британка, а, като британка, аз съм съгласна с някои от критики а, към нас. А, понякога наистина Великобритания е а, нещо като данъчно обежище. Британските <clears throat> девичи острови и така нататък. А, е, знаем, разбира се, че градът Лондон и някои от териториите ни извън Обединеното кралство също така практикуват е, тези неща. Всички ние трябва обаче да имаме смелост да назовем, да назовем поименно държавите, които пречат на борбата срещу прането на парите. Има също така някои а, посредници, които са нещо като, смазоч, като смазка на механизмите на прането на пари. Ние знаем, че има банкови юристи, които помагат за избягването на данъци и поради а, отечката с, с случая с до Консек а, имаше известни трудности. Има хора, които смятат, че те няма нужда да плащат данъци. А, Имахме проблема с Словения, има много други скандали, които а, сега се развиват. Ние трябва да продължаваме с реакцията на институцията. А, ние не можем да изготвяме тези важни препоръки, ако смятаме, че те няма да бъдат последвани. Ние би трябвало да наистина да бъдем една постоянна комисия, не само по тези въпроси, но и по други въпроси. Може би системата на Американския конгрес. Ние смятаме също така, че трябва да имаме правомощите да разглеждаме случаи на пране на пари. Свършихме добра работа, мисля, че успи, успяхме да си сътрудничим. Това е важна работа, която излиза отвъд сравнително простите въпроси на избягването на данъци, данъчните измами. И аз се надявам, че нашата работа ще продължи и нашите препоръки ще бъдат изпълнявани. Благодаря на Моли. И сега Дейвид Кобърн, след което продължаваме с Томас Ман от следващият кръг от изказвания. Благодаря, господин председател. Два доклада, които комисията ще одобри и измененията ясно показват, че парламента все още е фабрика за регламенти, а не а, и, и че а, парламента не зачита личната свобода, не разбира добре бизнеса, търговията и правилата, създадени от отделни лица и а, компании. Това ще навреди на европейския бизнес. Все повече и повече регламенти се налагат. Това ще задуши бизнеса, предприемачите. А, и това ще доведе до безличния економически растеж, който наблюдаваме е, в Европа сега. А, Великобритания но, познава много добре нарушаването на бизнеса от хора, които и се месят. Именно затова ние решихме да напуснем Европейския съюз. Освобождаваме се от оковите на склеротичния европейски динозавър, което ще доведе до повишаване на на работната заетост за всички граждани. И а, а, има страх от този пример, защото това място в Европейския съюз измуква все повече и повече пари, за да ги плаща на бюрократи а, и а, пречи на хората да сведат до минимум данъчните ставки. А, защо трябва да даваме пари на правителствата, просто за да ги а, профукат? А, ние би трябвало да се е, е, надяваме, че и други ще ни последват в Брексит, може би Каталония. Благодаря, Дейвид. Ние не разбираме, е, няма, нямаме разбиране за несправедливо данъчно, данъчно съревнование. И тук Великобритания сред водещите държави. Разбира се, а, всеки човек се стреми да плаща възможно най-малко данъци, защото най-чувствителната част от а, тялото му е портфейла. А, но нашата работа не е такава. Ние искаме да разкрием а, нарушения. Ако не ако не се възнаграждава а, упорития труд, няма да има справедливост, не трябва да се дават пари на администрацията. А, и това е моето разбиране за економическа ефективност. А, това са гражданските права, които трябва да бъдат защитени. Правата на хората, които работят здраво. Не трябва да се дават пари на бюрократи, които смучат средства. Ще видим какво ще стане с Брексит. Сега Томас Ман има думата от НП. Благодаря, господин председател. Всички досегашни изказвания бяха малко меланхолични, освен последното, което използва клишета. А, трябва колегата да се просвети за социалната пазарна економика малко повече. А, ние сме анкетна комисия, не сме специална комисия и а, искам да благодаря на Фабио специално за дългодишното добро сътрудничество. Нашето сътрудничество беше качествено по същество а, и имаме доста теми за размисъл. А, искаме постоянна комисия, която да работи по данъчните въпроси, защото се борим за доверието на гражданите и за конкретни промени. благодаря за доклада в сегашния му вид. Мисля, че и компромисите твърдят, че трябва да има санкции. Е, Вернер Ланген правилно каза, че има е, разлики. От една страна има е, данъчни схеми, които са законни, но несправедливи. От друга страна има преки данъчни измами и очаквам с нетърпение компромисните предложения. Надявам се, онова, което Жан-Клод Юнкер каза по време на речта си за състоянието на Съюза, че в съвета трябва да има е, единодушно вземане на решение. Аз мятам, че трябва и квалифицираното мнозинство да е достатъчно, когато се вземат решения, свързани с данъчни въпроси по отношение на цифровизацията, тези предприятия, които работят в, цифровия, в цифровата област, онези, които изобщо нямат физическо седалище, трябва също да бъдат обвързани с данъци. Фирмите, почтенски кутии, по отношение на тях имаше успех, който постигнахме. Но и успяхме също така да ги подведем под отговорности да предотвратим регистрацията на еднолични фирми. И се надявам за бъдеще не журналистите да вършат всички разследвания, а, мисля, че ние трябва да работим а, а, целенасочено, задълбочено и се надявам работата на нашата комисия да а, бъде повод за гордост, а, така че и гражданите да смятат, че сме били успешни по време на мандата си. Благодаря на Томас Ман. Имам още трима в списъка на ораторите, които не са в залата. Сега давам думата на господин Джорегия Тондо. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да се присъединя към благодарностите към докладчика. И е, искам да ви благодаря и на вас, господин Ланген, като наш председател. Аз мисля, че Имаше а, германски ред а, в нашите заседания, но също времено имаше и откритост и прозрачност, а, което ни даде възможност а, да поканим хората, които трябваше да, очаква, да участват. А, това е много важен документ. А, няма парламент в света, който е работил толкова изчерпателно, както нас по досиетата Панама. В Белгия беше свършена, из, из, извършена е, значителна работа, но мисля, че това, което ние направихме, ще е, помогне на цялата система на фискално правосъдие в целия свят. Мерките естествено трудно ще се прилагат, но ние създадохме основите и е, от откроихме пътя, който трябва да се следва. От гледна точка на справедливост на данъчното облагане, ние отворихме а, път, както с, с Моли и с Фабио. Съгласен съм, нещо трябва да продължи тук в парламента. Не съм сигурен а, какъв ще бъде формата. Председателя ще а, каже това, но трябва да има, може би, някаква обсерватория, някакъв орган, който ще продължава да следи всичко, което се извършва. Аз внесох а, много изменения, моята група също съвсем накратко искам да изложа 3-4 идеи, които не са достатъчно добре отразени в текста. Вече вече бяха коментирани. На първо място когато говорим за сегашната оперативна директива, аз лично мисля, че трябва да имаме един списък органи, които предоставят информация. И мисля, че има един списък от а, лица, заинтересовани лица, а, но в оперативната директива то, такъв списък не съществува. Би трябвало да има данъчно сътрудничество, което да включва всички тези органи, инвестиционни фондове, нотариуси, а, а, хора, които управляват а, активите на хората. Тези хора не са достатъчно включени. Мисля на второ място, че е много важно държавите членки да създадат нещо като система за защита, която да ги защити от е, агресивно данъчно планиране, защото има много заинтересовани лица, които се ангажират с много пропаганда и държавите членки всъщност се предлагат като форма на данъчно обежище поради техните непрозрачни системи и те а, а, агресивно ни се противопоставят. На трето място мисля, че трябва да бъдем по-твърди във вътрешните ни политики в държавите членки, които би трябвало да бъдат насърчавани, за да се избегне избягването на данъците. А, например, банкови лицензи на компании, които, си сътрудни, които сътрудничат в данъчните измами. Би трябвало също така да разгледаме възможностите за предотвратяване на данъчни измами при а, по обществени поръчки, например, а, ако се работи в една държава членка, тези хора не би трябвало да имат възможност да откриват банкови сметки в места, които са в черния списък. И държавите членки определено трябва да направят повече за прилагането на тези правила. Това би трябвало да бъде нещо като пътна карта, по която да вървят другите държави, да има една ясна картина. И накрая, мисля, че е много важно да имаме имаме хармонизация в Европа във връзка с средствата, с които а, максимално може да се оперира в брой. Не може, например, да се плащат повече от 1000 евро в брой във Франция. Това беше една идея, според мен тя е добра. И това не е включено в текста. И мисля да ви благодаря, господин председател, че ми дадохте възможност да изложа тези идеи. Ще се опитаме да ги а, прекараме в гласуването. Благодаря. Последното, което казахте, не е от нашата компетентност. Тук имаме различни предложения за използването на пари в брой има различни традиции в Европейския съюз и трябва да има специално законодателство по този въпрос. Аз не смятам, че употребата на пари в брой трябва да бъде ограничено като цяло. Благодаря във всеки случай за това предложение. Сега Анна Гомеш е следващата в списъка на ораторите. Тя обаче отиде в комисията Либе за да гласува. Ван Ненг Делар е, гласува в друга комисия. Това е проблемът с е, едновременното провеждане на заседание. Има ли сега някой друг колега, който иска да се а, е, изкаже господин Кобърн? Само няколко думи по отношение на това, което чухме за употребата на пари в брой. Тук има едно голямо а, неразбирателство – не разбирам как някой може да говори такива неща. Вие нищо не разбирате за бизнес. Това, което казвате, е смехотворно. Naja, das gibt's auch in... Äh... подобни практики съществуват и в държави, част от британската общност. Ако говорите за промени в централизирана държава, много по-лесно е да бъдат направени промени, отколкото в други случаи. Само исках да кажа на колегата, че ако вземем картата на Европа и погледнем различните ограничения, които вече съществуват в различни държави членки, във връзка с изплащане на суми в брой, тогава ще се убедите. Има около 12 страни в Европейския съюз, които вече са наложили такива ограничения. Има такива лимити. Франция е само една от тези държави и доколкото разбирам, това там е сработило. Те не са глупави. Така че, доколкото аз разбирам, идеята на този доклад е да се разгледат варианти за бъдещето. И когато се хармонизират а, а, законодателствата в различни държави и членки, да се обсъдят и такива лимити. Пак работи в определени страни. Да, когато говорим за банки и за фирми, а, тук има мерки, които са предприяти. Така, например, се отказахме от банкнотите от 500 евро. А, има мерки, които са смислени, но не смятам, че ще получим мнозинство, ако искаме да ограничим а, а, потока на разплащанията в а, брой. А, сега, ако няма други колеги, които искат да се изкажат, ще дам думата отново за обобщение на нашите докладчици. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите, които се изказаха. Много ми бяха полезни техните коментари. Колегата вече не е тук, но в началото той заяви, важно е този доклад да послужи за вдъхновение за по-нататъчната ни работа и за последващи действия. Исках да го повторя, защото и в този дебат чухме много идеи, които вече са заложени в доклада. Все пак те явно трябва да бъдат доразработени. Както в този доклад, така и в съответните комисии тук в парламента. Разбира се, в последствие тези идеи трябва да бъдат и приложени. говорим за укриване, избягване на данъци, за данъчните е, измами и за разликата между тях, това са важни неща. Ако говорим за данъчни измами, виждаме от нашата работа, че е необходимо по-строго законодателство. Имаме нужда от по-засилено сътрудничество, например, между звената за финансово разузнаване в Европа. Когато говорим за избягване на данъци, там също трябва а, законодателни действия. И има стратегии, които а, можем да приложим в областта на данъчната конкуренция. Така че и в двете посоки трябва да се работи. Но важно е да, да имаме разбиране за това, че стратегиите са различни. Стана дума за компаниите тип почтенска котия. А, в панамските досиета също видяхме случаи на изкуствено създадени структури, на а, фиктивни компании. Действително те са проблем. Както стана ясно, ако имаш достатъчно пари, достатъчно средства, можеш да си купиш анонимност. Тя може да бъде а, правно а, законно а, структура, но може да се използва за незаконни цели. Много хора а, споменаха а, кодекса на поведение. Съгласен съм, че тук също ни предстои битка да убедим съвета в това, че ако искаме а, по-честни, по-справедливи данъчни политики, ще е необходимо тяхното сътрудничество. Колкото до корпоративното облагане, а, вече 90 години има, а, 19 години, поставете, и имаме мерки в това отношение, но а, те не са ефективни. Все още има а, анонимност, има неща, които се случват извън публичното пространство, така че ще са необходими реформи. Това също се казва в доклада. Както и в доклада на комисията ТАКС. Трябва да продължим да оказваме натиск. За мен комисията вече трябва да направи оценка на, групата, на работата ни през последните 19 години, за да видим а, доколко ефективна е била тях, дали е повлияла добре на данъчните режими, защото едно такова нещо би могло да убеди съвета и да промени неговото отношение. Като цяло гражданите очакват по-голямо ниво на, на прозрачност по тази тема. Трябва да е ясно кои а, проблеми, кои държави членки а, се противопоставят на нашите усилия да подобрим ситуацията. Много неща а, бяха споменати във връзка с списъците, с а, а, спазването на законодателството, с а, санкциите, с а, юрисдикциите. Важно е списъците да се изготвят не само до края на годината, трябва обаче да имаме и санкции. Това е идеята. Само така ще достигне до някаква промяна в поведението на тези компании. Така ще можем да се преборим за данъчните обежища. Няколко колеги, включително и от АЛДЕ, казаха, че в крайна сметка – Става дума за това да си върнем доверието на гражданите, доверието в институциите. И доверието в обществения договор. Съгласен съм с това. Не е приемливо някои хора да не плащат никакви данъци. Компании, като например технологичните гиганти, да плащат а, почти нулеви а, данъци. Това просто не е често, не е справедливо в едно общество. Хората виждат, че а, богатите индивиди, независимо дали са известни хора, футболни звезди и така нататък, а, не плащат много данъци. Така че с това трябва да се справим, за да си върнем тяхното доверие. Това е важно. Колкото до дискусията за последващите действия, това също е ключова тема, според мен. Трябва да а, сме наясно а, с това, което каза финландския колега. Нашата работа те първа сега започва с приемането на този доклад. Последващите действия ще бъдат много важни. Много от нас свършиха добра работа, която е отправна точка. Нека да а, запазим това сътрудничество. И един последен коментар. Аз като докладчик смятам, че е важно да бъдем изключително прецизни, а, когато излизаме с констатации. Не става дума за това да посочваме с пръсти, да хвърляме обвинения. Все пак, обаче, проведохме изслушвания и а, трябва да е ясно кой се е появил, защо не се е появил, кой се е появил и какво е казал. Трябва да сме много прецизни в а, изнасянето на тази информация. Трябва да е ясно а, причини, да са ясни причините, поради които някакви компании са решили да не се явят и така нататък. Не искам а, да се изказвам твърде дълго. За това само ще благодаря на всички колеги, с които работихме. Искам да благодаря и на господин председателя за това, че беше начало на тази толкова важна задача, която сме си поставили. На секретарията също, които помогнаха на всички наши дейности. Мисля, че демонстрирахте как е възможно в Европейския парламент действително да се върши работа, макар и с ограничени възможности. Благодаря ви за това. Yeah, И аз благодаря на докладчика. Той се спря на всички точки, които засегнаха и моите колеги. Искам специално да му благодаря за това, че в компромисните изменения се прави разлика между а, законните заобикаления на закона и незаконните практики. Това е въпрос от значение за законодателите. Колегата Моли каза, че а, предприятията са виновни. Аз не съм съгласен. А, предприятията просто използват предложенията на държави, на юрисдикции в Европейския съюз и извън него за привличане на предприемачи. По-скоро съм съгласен с госпожа Регнер с нейното изказване. Представителя на БАСФ каза, например, че водещи предприемачи по цял свят използват това, което им се предлага, защото искат най-доброто за своите акционери. Така че отговорността е у политиците. Благодаря на докладчиците, на, на присъстващия с докладчик. Вече приключихме с списъка на ораторите. Разбрахме, че а, Ана Гомеш още гласува, колегата Росати дойде. А, имате ли други забележки, изказвания след а, изказването на съдокладчика? Значи Моли има думата и след това Дариус. Заповядайте. um, Аз очаквах, че ще има а, два кръга на изказвания. Искам само да привлека вашето внимание към някои от ключовите изменения, които не са част от компромисите, защото са важни за нас като група. Искам да а, ви насърча да а, помислите по този въпрос. На първо място, това, което може да се направи по а, дружествата тип а, почтенска котия. Имаме предложение, което според мен е доста смислено. Компаниите да предоставят обосновка за отваряне на офис в друга юрисдикция. Трябва наистина те да имат економическа обосновка економически причини, а, за да е ясно, че това не се прави за избягване на данъци и данъчни измами. И няколко въпроса свързани с а, посредниците, които, както вече казах, са ключови за нечестните данъчни практики. А, в парламента вярваме, че ам, посредници, които са били ангажирани в данъчни измами или нечестни данъчни практики, трябва да бъдат обект на забрана на получаване на европейски средства. Това е беше наше предложение, което много бихме се радвали да остане в доклада. Посредиците не бива да се саморегулират, според нас. Трябва да има кодекс на поведение, трябва да има лицензиране специално за а, юристи, трябва да има надзор и а, държавен контрол върху а, тях. Още няколко а, неща само искам да спомена. Изменение 177 призовава за преразглеждане на директивата за обществените поръчки. А, компании, които а, са замесени в избягване на данъци и данъчни измами, не бива да могат да участват в обществени поръчки, а, колкото до търговски споразумения, а, можем да ограничим а, такива споразумения с а, страни, които са данъчни обеждища и които са в а, рисковите списъци. Надявам се а, да помислите по тези въпроси, ще ви ги изпратя по имейл. Пункт, мещиш... Е- Благодаря. Тук ще ви възразя по една точка. Правото на саморегулиране на различните посредници работи като цяло добре. Това е част от официалното законодателство в много държави членки. Съгласен съм обаче, че трябва да има контрол от страна на държавните институции, но искането на зелените да се отмени правото на саморегулиране като цяло а, е нещо, с което не съм съгласна. Сега дам думата на Даши Соросати за две минути. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не можах да присъствам на първата част на заседанието. Трябваше да председателствам едно друго заседание. За съжаление не можах да чуя изказванията на колегите, но просто искам да кажа две неща. Първото е, че ние в ЕНП винаги сме се интересували от това да имаме един силен доклад, който да изпрати много ясен сигнал, както на Европейската комисия и на държавите членки, че са необходими конкретни действия, за да се разшири обхвата на изпирането на пари, <clears throat> избягването на данъци, данъчните измами. Проекто препоръките ме изненадват с степента на общите положения, по които а, се договорихме, независимо от а, някои много разгорещени дискусии, които проведохме и трудни дискусии, Успех а, беше забележителен. Макар, че има някои нарешени въпроси, мисля, че това, което е най-важно, е, че ние ще можем да постигнем съгласие по тях в следващите няколко дни. Искам да изразя благодарност на двамата докладчици за добре свършената работа и за желанието им да си сътрудничат с политическите групи. Второ, по въпросите които предизвикаха някои противоречия, посочването с пръст, обвинения и прочие. Мисля, че председателя предложи добър компромис, който може да бъде обсъден в политическите групи или може да използваме съществуващите групи в парламента или съвместни адхок срещи на Юри Либе и други комисии. Мисля, че работата ни не трябва да спре в момента, в който изготвим окончателно доклада. Мисля, че непрекъснато се появяват случаи, които трябва да бъдат разглеждани. Мисля, че парламентът трябва да остане бдителен за да, и да продължава да упражнява натиск върху държавите членки, просто за да може да се а, затворят а, тези пропасти и тези несъответствия, защото европейските граждани очакват това от нас. Благодаря. Е, Епе, още веднъж си давам думата за заключителни думи. Съвсем накратко в края благодаря на всички колеги. Първо, ние успяхме наистина да постигнем много компромиси в работата ни, които включват повечето от проблемите, които бяха повдигнати тук. Това са политически компромиси. Разбира се, винаги може да се каже, че още неща могат да бъдат добавени в компромисите, но аз съм удовлетворен, защото като политически, това бяха политически компромиси, както каза Моли от зелените. Ние постигнахме компромиси с голямо мнозинство и аз мисля, че тогава, когато имаме такава анкетна комисия, тя би трябвало да се радва на широка подкрепа. На трето място, това беше казано от много хора, че това не е достатъчно. Не само, че ще има нови скандали, нови разкрития. Нашите препоръки, освен това, трябва да бъдат следвани. Ние работихме по нашите препоръки. Просто искам да кажа отново, че искам да повторя, че ние ще си а, не, не сме свършили работата си сега тази есен, напротив, само сме започнали. Много благодаря. В края на точка 5 от дневния ред искам да благодаря на съдокладчиците, на координаторите, на докладчиците в Сянка, както и на всички колеги, които присъстваха в различен състав. Ще си позволя малката шега да направя списък за присъствие в началото на работата ни комисията беше доста по-многочислена, отколкото в края на дейността си. И а, трябва политическите групи да определят кой ще участва за бъдеще в работата на подобни комисии. А, благодаря на всички. И сега точка 6. А, друго. Давам думата на госпожа Патриция Сули. Благодаря, господин председател. Надявам се, благодаря. И аз много се надявам, че в едно от е, заседанията, е, както беше казано през както беше казано на едно от заседанията през октомври, имаше проблем с някои от кабините. И така. Беше съобщено, че а, ще има установяване на злоупотреби в словенската банкова система. Искам да ви а, е, информирам, че нашата анкетна комисия в Словенския парламент проведе заседание през септември, по време на което бяха изготвени един доклад за установяването на отговорностите в системата, в банковата система на Словения във връзка с прането на парите. Искам да кажа няколко неща. А, Новиенска банка направи възможност един гражданин на Обединеното кралство от ирански происход в продължение на, 5 на две години да внася пари в Иран, в Русия и други трети страни. Тези пари, които идват от тези страни, пристигат в неговата сметка в Словенската банка, откъдето те се прехвърлят в много други сметки, в много други страни. Тази банка е банката, в която а, този гражданин. Казахме, че ще има изслушване в третата декемврийска седмица по а, случаите с Азербайджан и Словения и ще ви помоля да подадете вашите документи. А, говорим за сутринта на 22 ноември. Моля секретарията а, да осигури зала и преводачи. А, преди 22 ноември искаме да организираме, още веднъж повтарям, изслушване за Азербайджан и Словения това решихме с координаторите. Ще съм ви благодарен, ако предоставите вашите документи не само на а, председателя на комисията, а и на координаторите и на докладчиците. Много благодаря. С това отговорихме на вашето желание да обсъждаме публично случая с Словения по време на изслушването. Много благодаря. Сега другите дати, които са важни и за нас. Ако до вторник няма възражения, в сряда след обяд между 15 и 18 часа да гласуваме. С това ще приключи представането на доклада и докладът ще бъде предаден на политическите групи. Ще проведем среща на координаторите и изслушване на 22 ноември и политическите групи ще могат да дадат политически препоръки, както тази сутрин по време на срещата на координаторите. Окончателното гласуване е, ще бъде в ръцете на политическите групи по време на декемврийската пленарна сесия. Искам да благодаря още веднъж на екипите, на секретарията. Те ще работят върху списъците на гласув... за гласуване, а, така че ще работят а, цяла нощ. Искам да благодаря на всички, които работиха за нас. Благодаря на преводачите и а, закривам заседанието. Благодаря ви.